You, Благодаря, колеги. Господин Хелмар. Господин Хелмар има процедурен въпрос. Имате думата. President. Господин председателю, първата, първото изказване от избран член е господин Пейзли от през 79-та година, когато той каза, че британския флаг лети надолу. Първото изказване, което направих аз през 99-та година, за да кажа, че британския флаг е отбърнат надолу. Тази сутрин в 7 часа британския флаг отново беше обърнат надолу. Знам, че сега това е коригирано, но може ли да ме уверите, че това няма да се случи отново? След 33 години до сега е трябвало да е ясно на коя страна трябва да е обърнат британския флаг. It's, um... A failing on the part of the French, I'm afraid. Um, Mr. Смятам, че това е грешка на французите. Господин Тюдор има думата. Господин председател, мога ли да взема думата? По отношение казаното от господин Хелмот. Не, а, ораторът е прекъснат от председателя. Sorry, Процедурен въпрос от господин Тюдор. Сега ще говоря. Знаете, че в Европа зимата е много тежка тази година. Всяка година умират хора. В моята страна до сега са загинали 75 души. Това е истинска трагедия. Молявам ви, господин председателю, да замълчим за една минута, за да отдадем почет на всички жертви в, Рума, в Румъния и във всички останали държави в Европа. Благодаря, господин Бардан. Благодаря, господин председателю. Господин Хелмо се знае, че ако флага на Съюза обърнат надолу, това означава, че нещата не са на добре. Защо да не го направим това постоянно да бъде така? Благодаря. Отказаното на гос... Показаното от господин Тудор за този въпрос беше включен в дневния ред в понеделник и сега преминаваме към уведомлението писмена декларация госпожа Единбърг Велямайер, госпожа Мустафин Вистром, Хазада, свързано с връщането на Фамагуста към нейните връщането на блокираната част от Фамагуста на законните и собственици. Давам думата на господин Хазада.